диалог с Унгария по отношение на човешките права. Без това досие за човешките права ние не може да продължим. То има нашето неотделимо внимание. Председателката. Добре, отбелязах си всичко, т.е. желаната промяна на дневния ред за утре. Е, господин Шулц трябва да вземе решение за това. А сега продължаваме с гласуването. Доклада за Карея Кампос. По именно гласуване, моля, гласувайте сега. La votazione è chiusa. Край на гласуването. Прието е. с мнозинство. Доклад Аукен. Не, нямаме предвидени изказвания. Ние продължаваме с гласуването. Процедурен въпрос ли е? Процедурен въпрос. Всяко пленарно заседание има правомощието да вземе решение за промяна в дневния ред. Предложението е ясно. Но на този етап председателят е този, който взима решение. Предложението ще бъде отнесено към председателя на парламента, който ще вземе решение. Госпожо комисар, искате ли да се изкажете? Госпожо председател, парламента току-що гласува един доклад Корея де Кампус и от името на Европейската комисия Искам да направя следната декларация. Първо, приветстваме постигнатото споразумение с съвета, както и приемането на доклада Корея де Кампус. Надяваме се досието да бъде приключено в кратки срокове. Що се отнася на спазването на условия за европейско финансиране за инфраструктурни проекти. Смятаме, че, че искането е свързано и с работи за, за проекти, които са с общо европейско значение. Ние си запазваме правото да отправяме предложения възоснова на опита от наблюдението и в съответствие с член 16 за трансевропейските енергийни инфраструктури. Благодаря, госпожо комисар. Докладът Алкен, докладчика има думата. Благодаря. Не се случва често омбудсмана да е обект на такъв доклад и е жалко, че нямаме дебат по темата и във връзка с участието на гражданите. Мисля, че това трябва да се промени като практика. Както казах и в комисията, тук става въпрос за две неща – от една страна така наречените ВВМ доклади, Австрия има планове за разширяване на летище Виена. Омбудсмана помоли да се направи оценка омбудсмана оказва, че тук се засяга правото на гражданите да подават жалби. И ето защо трябва да има промяна на тази директива ВВМ и трябва да има нова програма за екологични действия, Прилагането на всяко едно законодателство включва участието на гражданите на всички нива. И парламента трябва да гарантира участието на тези граждани. Искам да благодаря на колегите в комисията. Гласуването протече по един добър начин. Мисля, че Австрия в крайна сметка ще предприеме необходимите мерки но е жалко, че няма да имаме възможност за санкции. Така или иначе. Благодаря. Гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към доклада Арсенис. Първи блок за, против, въздържали се, приема се. Предложението на комисията в изменение вид за, против, въздържали се, приема се. Проекта за резолюция в окончателен вид по именно гласуване. Моля, гласувайте. Мисля, че се прие. Благодаря ви. Преминаваме към доклада АЙКА от блок 1 за, против, въздържали се, приема се. Предложението на комисията в изменение вид за, против, въздържали се, приема се. Сега резолюцията по именно гласуване. Моля гласувайте. Mr. Approvato. Приема се. Имаме технически проблеми. Господин Брок. Извинявайте много. Надявам се, че подобни доклади ще могат да се гласуват поименно. Доклада на госпожа Вон Тюн, блок 1, за против въздържали се, приема се. Предложението на комисията за против въздържали се, приема се. Поименно гласуване. по проекто законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклада Грек. Блок едно за, против, въздържали се, приема се. Предложението на комисията за, против, въздържали се, приема се. Поименно гласуване по проекта законодателна резолюция – Гласувайте за, против. Приема се. Преминаваме към доклада Тиролиен, последния доклад за момента. 109 изменения за, против, въздържали се, приемат се. 13 изменение за, против, въздържали се, приема се. Добре да проверим. Моля, гласувайте по 13-то изменение. Край на гласуването. Приема се. Предложението на комисията за против, въздържали се, приема се. По именно гласуване по проекта законодателна резолюция. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега ще направим пауза за тържественото заседание и след това ще продължим.